Bene, possiamo dare inizio alla riunione. Eh, колеги, eh, да започваме работа. Е, ще проведем открит председателски съвет. Е, работа, нашата работа може да се слуша от всички депутати. Казвам добре дошъл на господин Ван Ромпой, председател на съвета, господин Шевкович от името на комисията. И давам думата на господин Ван Ромпой, който ще докладва за заключенията и резултатите от съветът, Европейски съвет миналата седмица. Уважаеми, почитаеми дами и господа, членове на Европейският парламент, Европейският съвет разглежда редица въпроси. Някои бяха планирани отдавна, други са свързани с неодавнашни събития, които трябваше да бъдат разгледани от Европейският съвет. Нашето заседание показа още един път, че вече екзистенциалната криза на еврото е зад гърба ни и можем сега да посветим усилията си за консолидиране на възстановяването и изработим инструменти за бъдещето. Консолидирането на възстановяването предполага преди всичко продължаване на мерки, по които се съгласихме по-рано през годината за финансиране на економиката, за борба с младежката безработица, за насърчаване на економическия растеж, довършване на единия пазар и преодоляване на раздробяването. И продължаваме напред със същата решителност, както по-рано. Продължаваме а, да се борим с младежката безработица и то решително Инициативата за заетост на младеща е важен елемент от нашата многогодишна финансова рамка. Още миналата година 800 000 млади в Европейския съюз започнаха работа. До година с помощта на националните гарантии за младеща ще направим още повече. Но това не е достатъчно. Трябва да се положат по-нататъчни усилия. Всички трябва да работят непрекъснато, за да може да осигурят в рамките на многогодишната финансова рамка финансиране на нашите програми. Работата трябва да продължи и в страните членки надявам се, че конференцията за младежката заетост в Париж ще даде нов класък на тези усилия. Сега, за малките и средни предприятия, това е друг елемент от а, е, нашата работа. Решихме се да, а, е, решихме да продължим и окажем по-голям подкрепа на европейските структури а, е, и финанси, осигурим финансови инструменти за малките и средни предприятия, като дадем дългосрочни гаранции а, на МСП. А, и тези а, средства трябва да имат и лостов ефект, така наречен леверидж, за да може да се осигурят нови кредити за малките и средни предприятия. Намаляване на бюрокрацията, опростяване на законите също ще помогне на МСП. Комисията идентифицира нови начини за създаване на нови регулаторни рамки – като част от своята преработена програма и ние всички се съгласихме, че тази работа трябва да продължи без да жертваме в никакъв случай защитата на потребителите, работниците и околната среда. Когато говорим за бъдещето, мислим за довършване и приемане през този законодателен мандат на елементите на банковия съюз. Единият оздравителен механизъм, който беше, кой за одобрението на парламента за него е, има ключово значение. Европейският съвет още един път потвърди подкрепата си за по-нататъчната работа в определените срокове. Става дума за това дали ще увеличаваме доверието към нас. Единият надзорен механизъм също ще продъл... започне да работи. Ние настояхме пред председателя на Европейската банка е, драги да наблюдава този процес е, до неговото започване. Правителствата трябва на време да се подготвят с координирани и мерки, включително с е, местни банкови органи. И тук става въпрос за доверие. По време на заседанието членовете на Европейския съвет подкрепиха тази инициатива сега. Трябва да се уверим, че нашите банки са здрави и ще помогнат за економическото възстановяване. Освен банковия съюз, трябва да продължим да работим по пътната карта за по-дълбок економически и паричен съюз. Този път трябва да потърсим начини да укрепнем координирането на економическата политика между страните членки. И особено обсъдихме социалното измерение на паричният съюз, за да вземем предвид нуждите на заетостта и други социални политики. През декември тази работа ще продължи. Тогава ще бъдат взети решения по главните черти на договорните отношения и на свързаните с тях механизми на солидарност. Европейският съвет обълна специално внимание на укрепването на структурното економически растеж и конкурентоспособността. След като обсъдихме през май въпроса на енергетиката и преди да обсъдим промишлената политика през декември и февруари, този път ние обсъдихме важният въпрос за бъдещето, економическото бъдеще на Европа, цифровата економика и иновациите. Ако сме сериозни за единния пазар, той трябва да бъде цифров. Сега, сега този пазар все още е фрагментиран и а, ние а, не намираме всички специалисти а, и кате, които са ни необходими. За, тук трябва, за това трябва да работим в три области. Първо да инвестираме в цифровата економика и иновациите. Второ, да поощряваме потребителите да използват единният цифров пазар до 2015 година, като продължим работата на започнатите законодателни мерки, образованието, фактурирането и други въпроси, за да могат тези мерки да бъдат прияти преди края на законодателният мандат. И трето, да подобряваме уменията, цифровите умения през 2015 година ще има 900 хиляди цифрови работи, работни места, които трябва да бъдат заети. Следователно, хората не само трябва да имат е, умения да ползват, но също така и да се участват в социалното приобщаване. Повече структурни средства трябва да бъдат отделени за подготовката за цифровата, цифровия пазар. Във връзка с цифровия пазар, пазар обсъдихме иновациите, във връзка с стратегическия подход прият през 2011 година. Така че, общо взето, Съвета подчерта значението на поредицата от мерки, които ще помогнат на Европейския съюз отново да застане начело в цифровият свят, позиции, които имахме преди 20 години и които загубихме. Както и в областта на енергетиката и финансите, единният пазар е раздробен и по отношение на комуникации, и по отношение на цифровата економика. Тук има възможност, дълбочинна възможност за растеж и по-висока заетост. Почитаеми дами и господа, Европейския съвет също така се занимава с някои неодавнашни трагични и обезпокоителни събития. Всички бяхме шокирани от трагедията край Лампедуза. Решителни мерки трябва да бъдат взети за предотвратяване на подобни, подобни трагедии в бъдеще. Имаме три ценности превенция, защита и солидарност, на които настояваме. Трябва да се заемеме с причините за незаконната иммиграция, за онези, които насърчават трафикът на хора. Затова е необходимо да продължим широкият политически диалог с третите страни. Трябва да се борим с трафика на хора. На нашата територия, пък и в страните, откъдето проистичат тези човешки потоци. По отношение на защитата на човешкия живот, необходимо е бързо прилагане на новата система за надзор на европейските граници. Тя ще помогне да се откриват пристигащите по море кораби, да се опази човешкия живот Необходима е а, нашата агенция Frontex в Средиземно море и в източните страници на Съюза да работи още по-активно. Всички сме съгласни, че в спешен порядък трябва да помислим какво още може да се направи в краткосрочен план. И за това а, поискахме а, а, да, бъде създ... да бъде създадена работна група за Средиземно море от Европейският съюз, страните, членки и агенциите, за да може тя бързо да направи оперативни предложения за по-ефективно прилагане на европейската политика в тази област. Мигрантските, мигрантските потоци са сложно явление. И затова ние трябва да имаме дългосрочна политика – в рамките на нашия по-широк стратегически е, дебат, е, свързан с изискванията за свобода, сигурност и е, правосъдие, така както беше решено на Европейския съвет, от, което ще разглед, бъде разгледано от Европейския съвет през 2014 година. Обсъдихме също и някои въпроси, свързани с разузнаването. Европейските страни са дълбоко загрижени и тази загриженост пролича в дискусиите на Европейския съвет. Тези тревоги са съвсем разбираеми. Едно партньорство като нашето с Съединените Американски щати трябва да се основава на взаимно доверие и уважение, включително и а, между а, разузнавателните служби. Липсата на доверие може да навреди на нашето сътрудничество и събирането на информация в една област, която всички знаем е много важен елемент от борбата с тероризма в съвместно изявление ръководителите на правителствата и държавите заявиха е, намерението на Франция и Германия да поискат двустранни разговори с САЩ, за да може преди края на годината да се стигне до разбиране на взаимните отношения в областта на разузнаването и да се създаде по-голяма яснота как събират разузнавателни данни Съединените щати. Други страни може би ще се присъединят към тази инициатива. В момента се водят разговори с Съединените Американски щати, за да може тази започна, подета инициатива да продължи по-нататък. Но това не е единствената инициатива. След твърденията, които бяха публикувани през юли, Европейската група за защита на данните и надзор се очаква да даде своя доклад преди края на годината очакваме конструктивен напредък в, от нейната работа. Министър-председателите и президентите в съвместно изявление изпратиха силен сигнал към нашите трансатлантически партньори за това, че ние гледаме на въпроса много сериозно и в най-скоро време, в дни, седмици, очакваме САЩ да ни каже какво смятат да направят по този въпрос незабавно и по-нататък. Също така говорихме за предстоящията свеча на върха с нашите три източни съседи след три седмици. Имаме исторически отношения, особено с Украина. Ако тя отговори на условията, поставени от съвета по външните работи миналия декември. Ръководството на Украина трябва да направи необходимото, защото едно споразумение за асоцииране с Украина ще бъде пробен камък за цялата политика на източното партньорство. Подобни споразумения вероятно ще бъдат сключени с Молдова и Грузия през есента до година. Тоест, това беше един доста натоварен Европейски съвет, който обсъди много важни въпроси, който изпълни е, своята задача, отредена му от договора, да дава стратегически насоки за нашата работа. Благодаря. Благодаря ви. А сега ще дам думата на господин Шевкович, заместник председател на комисията. Уважаеми дами и господа, за жалост Председателят Барозо нямаше как да посети днешното заседание, защото има ангажимент в чужбина, но аз с удоволствие ще споделя с вас какви са заключенията от последния Европейски съвет. Председателят на съвета, господин Ван Ромпой, вече посочи, че разгледахме широк кръг въпроси – цифровата економика, иновациите, младежката заетост, финансирането на малките и средни предприятия, както и разузнавателната дейност на САЩ в Европа. Още в самото начало искам да благодаря на председателя Шулц за много смисленото му изказване и за участието, както е обичайно, при откриването на Европейския съвет. Освен това, така ние приоритизираме основните законодателни досиета, по които работим заедно с парламента. От ключово значение е да се финализират преговорите по бъдещата МФР, както и бюджетите за 2013 и 2014 година. Европейският съвет проведе оживен дебат по цифровия дневен ред, защото Европа не се възползва пълноценно от цифровата економика. Пазарът е раздробен. Държавите членки трябва да предприемат действия на национално и международно ниво. Необходимо е също така да се насърчават частните и публични инвестиции. Завършването на цифровия единен пазар до 2015 година е приоритет. И тук трябва да напредваме бързо, да приемем пакета за далеко съобщенията и да приключим работа преди изборите до година. Председателят Барозо наблегна на необходимостта да се ускори работата по младежката гаранция, и инициативата за младежка заетост. Необходимо е да се работи активно до края на годината и това да се приключи, за да се премине на етап изпълнение. Също така 6 милиарда евро за инициативата за младежка заетост трябва да се изхарчат по предназначение. Комисията на комисията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 крехко. комисията ще оповести своя средносрочен преглед на растежа, където се анализират всички тези въпроси. Подкрепяме също така по-големи ангажимент с прилагането на економическите политики и процесите по европейския семестър. Председателят Барозо наблегна още веднъж, че трябва да има координация на економическите политики. Разгледахме и Банковия съюз – много е хубаво, че съветът взе решение по единия механизъм за оздравяване, предложен за внедряване до края на годината. Освен това, ние си даваме сметка, че договарянето на подробностите тук няма да е лесно, но трябва да се използва набраната скорост. Председателят Барозо потвърди, че работата по механизма трябва да приключи до 2014 година. Необходимо е да се приемат нормите за банково оздравяване и всичко това да се финализира до края на текущата година. ЕЦБ представи своята оценка, която предстои. Това е оценка на банковото салдо. За първи път се проведе и съдържателен дебат по предложението за разширяване на социалното измерение на паричния и монетарен съюз. Разгледахме социалната таблица за сравнение на резултатите и подчертахме, че социалният диалог е добре дошъл. От обсъжданията стана ясно обаче, че има доста деликатни въпроси и различни интереси в държавите членки. Много ни беше приятно да видим, че предложението на комисията по Рефит беше прието. Необходимо е да се направи оценка на съществуващите правила и да се формулират нови предложения. В това отношение искам да благодаря на председателя Шулц, който ни подкрепя. Това е добра програма за по-опростено и ясно регулиране в Европейския съюз за намаляване на административния товар върху економиките и гражданите ни. Същевременно имаме и цели, свързани с околната среда, правата на работниците и така нататък. Трябва да защитаваме потребителите, околната среда, здравеопазването. Споменахме и трагедията в Лапедуза, от тук и дискусията за миграционните потоци. Говорихме за хуманитарната реакция, за да се откликне на нуждите. Комисията ще подсили операциите по издирване и спасяване, ще помага на по-изложените на риск държави и членки, ще търси по-добро сътрудничество с страните по происход и ще се бори с организираната престъпност и човешкия трафик. Същевременно Over the next week, European Council... знаем, че Европейския съвет разгледа този въпрос още през декември. Председателят Ван Ромпой се спря и на срещата на върха в Вилнюс. Говорихме за източното съседство и за условията, които ние поставяме. Оптимистично сме настроени и смятаме, че с Украина може да се подпише споразумение за сътрудничество. Работим и с Молдова и Грузия. Накрая ще се спра и на разузнавателните дейности на САЩ, извършвани в Европа. Франция и Германия искат да се даде яснота на отношенията. Пак ще кажа, разгледахме множество теми, мисля, че се постигна напредък по ключовите от тях и това ще е добра основа за бъдещата работа на Европейския съвет през декември. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин Шевкович. А сега следващият оратор има думата. Благодаря. Господин Ван Ромпой, ние разбрахме, че е, са диску, дискутирани различни въпроси. Много е важно, както разбрахме, да възстановим доверието в Европейския съюз, в европейската економика. Голямата безработица е неприемлива, необходими са структурни промени. Затова ние приветстваме сигналите за подкрепа на економиката, но в същото време ние разбираме, че трябва постоянни усилия, за да постигнем правилните резултати. Това не са просто цифри, това са работни места за нашите граждани. Ние подкрепяме напредъка на Европейския съвет, но в същото време сме загрижени дали Европейския съюз ще намери своите приоритети. Господин председател, нашата политическа група е загрижена за това, че трябва да координираме по-добре нашите усилия по отношение на бюджетната политика защото проблеми в една страна провокират проблеми в друга страна. Преминахме през економическа криза и е, се оказа, че сме толкова интегрирани, трябва ни рамка, която да ни позволи едно добро функциониране в Съюза, в който се намираме имаме необходимост за завършване на банковия съюз. Една банка не би трябвало, ако фалира, не би трябвало да е в състояние да дестабилизира финансовата система на съюза. Затова ние сме убедени, че трябва да завършим банковия съюз. Това е нещо, което, с което трябва да се займем спешно преди приключването на мандата. Дадохме на ЕЦБ мандата за надзор на нашите банки, но това е само първата стъпка. Трябва да продължим напред с единия механизъм за оздравяване и да приключим този основен проект преди, нашия, преди нашия, приключването на нашия мандат. Банковият съюз може да провокира доверие единствено, ако бъде приложен правилно. За това ние апелираме към намиране на правилните решения, защото доверието в банковия съюз е поставено на карта. Но в същото време трябва да сме амбициозни по отношение на нашите економики. Трябва ни заетост, трябва ни, трябват ни работни места, трябват ни структурни реформи за увеличаване на конкурентоспособността, а не увеличаване на данъците. Защото само така малките и средни предприятия могат да разсъвнат и да дадат повече работни места. Трябва да преодолеем бариерите във вътрешния пазар. Това ще ни помогне в постигането на нашите цели. НП подкрепя е, усилията на съвета за намаляване на бюрокрацията и упростяване на законодателството, особено за малките и средни предприятия. Господин председател, ние трябва да останем амбициозни при прилагането на два пакета и шесто пакета. Нашата група ще настоява за това. В противен случай достоверността, доверието в Европейския съюз ще пострада отново. Ако процеса на реформа се забави, ние ще загубим не само инерция, но също така ние бихме могли отново да се озовем в кризата, която се надяваме, че вече преодоляхме. Статистиката от Ирландия показва, че финансовата отговорност заедно с амбициозни реформи може да проработи. Трябва да, да продължим по в тази посока. Но най-вече ние се радваме, че съветът успя да намери решение за липсващите средства от 2013 година. Бяхме изненадани, че трябваше толкова много време. Още преди имаше споразумение по тези въпроси. Най-напред 3,9 е, милиарда трябва да бъдат платени. Е, освен това, очакваме клауза за преразглеждане и очакваме преглед на системата за собствени приходоисточници. Това са разумни искания и смятаме, че те бяха приети. Е, господин председател, е, средствата 3,9 милиарда, това не са нови средства, които искаме. Това са средства, които се дължат на държавите членки. Тези средства са вече разходвани за програми като Erasmus, където 200, над 200 хиляди млади човека, хора са се възползвали от програмата ЕРАЗАМ. Тези пари са използвани за строежи на инфраструктура. 11 милиона километра пътища са били построени с тези пари. Това са пари за енергетиката, която, е, пари, които ни правят по-малко зависими от трети страни. А средствата за Лампедуза и за Фронтекс, може би тези средства не бяха достатъчни за осигуряване на нашата, нашите граници. Това, което искаме е тези средства да се използват за покриване на сметки, които са предоставени вече. Уважаеми дами и господа, ние искаме да имаме един добър бюджет. От една страна ние настояваме европейския бюджет да се намали, но в същото време има гласове, които искат повече европейски дейности. Например, една от тях е справяне с, европе... с миграцията. Нека погледнем за какво става дума днес. Други въпроси, с които се е занимавал съвета. Държавните и правителствени ръководители, какво искат те? Те искат Европейския съюз да инвестира в иновациите, да се укрепи пазара на телекомуникации Европейския съюз трябва да обедини усилията си да завърши е, дигиталния пазар до 2015 година. Ние подкрепяме тази е, инициатива, защото смятаме, че тези инвестиции ще привлекат частни инвестиции, което ще генерира възвръщаемост около 4-5 пъти по-голяма от инвестициите. С общи инвестиции в образованието ще увеличим заетостта, но също така смятаме, че ако искаме да създадем нови работни места, то тогава трябва да укрепим единния пазар. Цифровия единен пазар особено предлага огромни възможности, които все още не са използвани. До 2015 година в този пазар ще има работа за 900 000 млади хора. Особено трябва да създадем правилните условия за инвестиции в фиксираните мрежи. Ето защо ние подкрепяме програмата Косма и Хоризонт 2020. За това нашата политическа група и парламента подкрепи инициативата за справяне на младежката безработица и младежката гаранция. Това са основни приоритети. Просто е. Не може да си затворим очите пред факта, че 50% от младите хора в Европейския съюз са без работа. Европа няма много ресурси, няма много суровини, за това трябва да се съсредоточим върху учене през целия живот, образование и мобилност. Това винаги е бил наш основен аргумент в Европейския парламент. За това трябва да заложим на професионалната квалификация. Председателят, към председателя Тромпой искам да кажа, нашата загриженост е кой, трябва да, кой ще плати за всички тези инициативи, ако не многогодишната финансова рамка и е, не европейския бюджет. Нашата загриженост е, че ние започваме нови инициативи за Европа но не искаме да поемем финансовата отговорност за тези инициативи. За съжаление, това означава, че Европейския съвет обещава програми, които никога няма да се случат. Защото трябва да се справим с въпроса за дефицитите. Господин Ван Ромпой. Многогодишната финансова рамка е повече от финансов инструмент. Е, това е инструмент за общо финансиране, за обща солидарност. Нашата политическа група се е застъпвала винаги за силна Европа в този смисъл. Ние вярваме, че е, работейки заедно ще е от полза за цяла Европа. Благодаря. Вортман, благодаря, госпожо Бортман Кол. Благодаря, господин председател, председател, господин председател на съвета, господин заместник председател на Европейската комисия. Сигурно няма да се изненадате, че моята политическа група не споделя всички резултати и намерения на Европейския съвет. Преди няколко години в Испания се разправяше един а, анекдот. Малко а, странен. Някой попитал, топло ли е или студено? Нито топло, нито е студено. 0 градуса е. А, тоест, 0 градуса показва нито студено, нито топло. Имаме 0 градуса и в Германия, и в Португалия, и в Испания. А, и Подобно е положението с е, Европейският съвет. Нито топло, нито студено. Някои мерки бяха отложени за 2015 година, други мерки се сметна, че не са достатъчно важни, за да се пристъпи по действие, към действие по тях. Тоест не бяха оправдани всичките ни надежди, независимо от това, че те не бяха кой знае колко големи. наистина, това не беше съвет, който заседава на ръба на пропаста, както беше преди една-две години. Европа вече не е в, в а, спешното отделение, но тя все още е болна. И ако не вземем необходимите мерки, тази болест ще стане хронична. Съветът и няколко страни членки, като че ли проявяват известно самодоволство. А, това се проявява в изказванията. Най-лошото мина, нека се успокоим, има време за заслужена почивка, но няма основание за подобно самодоволство. Няма основание за почивка. А, нека погледнем данните. По отношение на растежа, например. Неодавнашните данни показват, че през последното три месечи имаме 0,3% растеж. Това е за три месечи. Ако го екстраполираме за цялата година, в сравнение с а, същото тремещие, през 2012 година, всъщност сме минус 0,5%. Има 17 страни в Европейския съюз, в които има безработица над 10%. Пет от тези страни имат безработица над 15 страни. В две страни безработицата е на 25%. Економистите а, са съгласни, че 10 или 15% безработица а, значи загубено десетилетие. Разбира се, в някои страни положението е по-тревожно, отколкото в другаде, но то е тревожно и за целия Европейския съюз. Ако погледнем бедността, един от на всеки четири европейци а, се намира в по-лошо състояние, финансово състояние, отколкото по-рано. Имаме ли основания за самодоволство? Разбира се, не. От 2009, от 2009 година има някои сериозни подобрения, но все още има много, което трябва да се направи. По-добре трябва да се прилага а, данъчната и паричната политика. Страните, които имат а, проблеми с задължеността си, също трябва да вземат по-решителни мерки. Ако се обърнем към банковия съюз и е единният надзорен механизъм, това са крачки напред. Но и тук все още има какво да се направи. Необходими са дълбочинни реформи, на които все още не сме станали свидетели. И за тях ще е необходимо още доста време. Дали 2016 или 2018, нито една от тези дати за приключване на единият паричен механизъм няма да реши нашите проблеми. Съвета показа слабост по редица въпроси. станало е дума, че нямаме вечни съюзници, имаме само стратегически партньори. Но независимо от това, мисля, че трябва да не трябва да позволяваме шпиониране. Не трябва да позволяваме да бъдат следени служителите на Европейския съюз, европейските политици. Не може да има повсеместно наблюдение и следение на гражданите на техният нормален всекидневен живот. Тук са нарушени някои от основните права на гражданите на Европейския съюз. Съвета показва слабост по това отношение. Парламентът много по-решително реагира, като прие резолюция за суспендиране на споразумението SWIFT. Това беше реакцията на Европейския парламент. Няколко комисии изпратиха свои представители към САЩ, между тях и комисията по, по, по, за гражданските свободи. И те ясно изразиха позицията на Европейския парламент по този въпрос. Те призоваха Съединените щати, Конгреса и Сената да реагират по-адекватно на всичко това. И последното, на което искам да се спра, е следното. Не можем да съюз, който налага не само надзор на ниво Европейски съюз, а и възстановява доверието в банковия отрасъл. Така се надяваме, че и кредитите ще се отпускат по-лесно за реалната економика, а по паричния економически съюз е добре, че съветът иска задълбочаване в бъдеще. Същевременно знаем, че Институциите не са напълно адекватни на тази задача, така че тук не виждаме кой знае какъв напредък. Необходимо е да има оздравителен фонд, необходимо е да има по-голям капацитет за еврозоната, проблемите не са решени, кризата продължава и ще имаме проблеми и в бъдещите 20 години. По миграцията. Много е тъжно, че стотици човешки животи бяха загубени в Средиземноморието и затова трябва да предприемем конкретни действия. Не бива да отлагаме всичко до юни 2014 година. Това е циничен подход. Също Същевременно знаем, че има нарастваща вълна от бежанци и мигранти от Северна Африка заради проблемите с арабската пролет или зима, каквото и да беше. Ние не сме готови да ги приемам. И сега с конфликта в Сирия се оказваме още по-неподготвени. Не можем да чакаме до май 2014 година. Проблемите се задълбочават в някои държави членки и ние не сме подготвени. Благодаря. Благодаря. Ребека Хармс има думата. Благодаря, уважаеми колеги. Аз и други колеги и нашите граждани смятат, че Брюксел защитава общи ценности, но това се оказва не е, че не е така. Не знае защо обсъждахте темата Лампедуза, след като не сте в състояние да направите една единствена корекция в политиката по обежището. Ние нямаме оптимални правила и те не се прилагат в държавите членки единно. Ние не се справяме с, екс, в екстремните ситуации по отношение на Сирия, например, и политиката ни спрямо Африка трябва да бъде обсъдена, защото а, не е тайна, че нещата трябва да се обсъдят и са наболели за обсъждане. На следващо място – защита на личните данни. Благодарение на, данни, на, на Едуард Сноуден знаем, че не само сме подслушвани, но също така знаем, че германският канцлер е подслушван откакто те не се съюзиха с американците във войната срещу Ирак. Но какво излезе от съвета? Нищо не излезе. Всъщност, регламента за защитата на личните данни не бива предвижван. Има някакви витиевати изказвания. Има делегация в Вашингтон и разбирам, че най-големият ни шпионин, така да се каже, отива в Вашингтон, за да говори с най-големия шпион от страна на американците. За какво? За общи правила и за общите отношения. Аз мятам, че гражданите ни с право ще смятат, че тази среща на върха на съвета е завършила с неуспех. Аз смятам, че защитата на личните данни трябва да бъде обсъждана по-интензивно. Американците би трябвало да ограничат своя шпионаж, но какво се оказва? Продължават преговорите ако това не е продажба на е, европейските ценности, то какво е, след като продължаваме да обсъждаме е, споразумението с американците? На следващо място говори се за реформа на Мерхел на Европейския съюз. За това се говори много късно. В крайна сметка, може би ще се намерят пари за мерки за подкрепа на економиката в особено засегнати от кризата страни, но само при условия, които предлага Меркел. Така ли е? Бих искала да знам как се вижда този въпрос в Европейския парламент и се питам а, дали Нашия председател Мартин Шулц, когато назовават любимеца на мама, имайки се предвид Меркел, интересуваме как той би осветил общите ценности и общите решения в Европейския съюз. Неща, които неща, с които не могат да се оправят само с една единствена реформа. Благодаря. Благодаря. Uh, e а сега господин Джефни Ван Орден. Благодаря, господин председател. Съвет направи сериозни стъпки напред в завършването на бъдещия пазара на цифрови услуги и редица други области председателят Барозо каза, че Европейския съюз трябва да направи не повече в области, които поначало са правомощия на страните. Да, накрая трябва да стане ясно, че а, а, така не може. Да взема един а, пример. А, това са пристанищните услуги. Директивата бе отхвърлена от парламента през 2003 и 2007 година, обаче тя отново е възкресена. Защо? Може би комисар Калас трябва да помисли още един път по този въпрос. Най-добрият начин за намаляване на ненужните директиви е да намалим дирекциите и бюрократите. По-малко служители, по-малко офиси, значи по-малко бюрокрация и по-малък бюджет. Тройно предимство. Като ако погледнем търговията, приветстваме напредъка постигнат в преговорите за търговско сравнение с Канада. Обаче, защо съвета не обсъди неуспеха на преговорите с Индия? Има малко време също така за сключване на споразумението с САЩ, независимо от факторите, които забавят работата. Заключенията на съвета по отношение на Лампедуза подчертаха значението на Фронтекс. Става дума за така наречените фронтови държави, но като че ли се разбира, че две трети, две трети от исканията за обежище са в, в пет северноевропейски страни, включително и моята. Е, не става дума за създаване на нови форми на законна миграция, а решаване на проблемите там, откъдето те идват, в северноафриканските страни и също сключване на споразумение за връщане на емигрантите в техните родни страни, за да може да се преустанови масовата неконтролирана емиграция вместо сегашната мека политика, която само създава повече проблеми. И накрая нещо за въпроса с разузнаването и наблюдението беше отразен, изразено възмущение от Европейската комисия и от други. Ако прочетете неодавшите изказване на заместник председателя Регин, ще чуете. Необходимо е Европа да усили своите разузнавателни възможности, за да може да бъдем на равна нога с САЩ. Необходимо е ние да бъдем противотежест. Тоест, не става дума за някакъв принцип, който е нарушен, а само за недоволство, че САЩ ще има възможности, които Брюксел няма. Освен а, а, а, всичко друго, това показва и, а, че комисията а, придобива, иска да придобива все нови и нови правомощия, да увеличава своите а, прерогативи. А, обаче това трябва да престане, сега трябва да искаме тъкмо обратното. Европейския съюз да прави по-малко, но да го прави по-добре. Ван Орден, ла парола, оноревле Зиммер. Господин Ван Орден. Um, Госпожа Цимер, господин председател, уважаеми колеги, когато говорим за последния съвет, то мисля, че трябва да кажем, че това беше един съвет на, от, на отлагането на изпуснатите шансове. В, през тази седмица в Европейския парламент се представи последната анкета на Евробарометър. Какво се вижда от тази анкета? Че доверието в институциите намалява и че желанието да се избират европейски депутати, то също намалява. И това, което са резултатите на съветите, тези резултати, на съвета, извинявайте, тези резултати не са мотив за гражданите да отидат на избори. Хората не знаят какъв Европейски съюз иска да изберат. Това е политически провал и участниците в съвета трябва да си помислят. Не, бе, не бяха взети решения на най-наболелите въпроси. Имам предвид миграционната политика. Не бе, нямаше последващи действия след Лампедуза. Не се преработи политиката за обежище, не се каза какво трябва да се промени държавните и правителствени ръководители на Малта и Италия бяха изпратени в къщи. Това е, това е просто срамно. Няма солидарност в Европейския съюз. Освен това, каза се в същото време, че трябва да се помислят върху върху причините на страните на происход. Добре, кои причини? Кои причини имате предвид? Явно трябва най-напред да запишем в Лисабонския договор, че трябва да има кохеренция, последователност между политиката на Европейския съюз и на държавите членки. Тогава трябва да има и съответствие с целите на хилядолетието. Нищо не се случва по отношение на тези огромни инициативи. Освен това, Непрекъснато Европейския съюз говори за огромни, за интересни инициативи, за многогодишната финансова рамка, но по тези инициативи, по тези проекти нищо не се случва. Питам се в такъв случай за какво е целият този, цяло, цялото това предприятие. Виждаме, че Меркел и други правителствени ръководители искат да налагат своите модели върху Европейския съюз и не виждаме с какво могат да се мотивират младите хора и по принцип гражданите да се мотивират да дойдат на европейските избори. Какво означава това, ние единствено като депутати се опитваме да обясним колко е велик Европейския съюз. Това не може да продължава така. Всъщност отговорността пада върху е, правителствата на държавите членки. По-нататъчни въпроси. Банковия съюз. Всички знаят, че ако нещо не се случи, следващата банкова криза е пред прага ни. Ние сме толкова зле под, под, подготвени за следващата банкова криза. Няма правила за банките това е. Какво трябва да се случи? Няма ясни изказвания, няма ясни правила за това какво трябва да се случи с единия механизъм, единия оздравителен механизъм. Не се казва кой ще понесе отговорността, кой трябва да носи отговорността, кой ще плаща. Изобщо не сме на, отбелязали напредък. Сега вие ни казвате, че а, ще има въпроси, които ще се обсъдят на следващия съвет. Е, опитвате се да ни утешите. Ние отново ще получим думата. Добре, но това е едно упражнение, което се случва непрекъснато. Но какво се случва на, на, в реалността? Нашите изисквания за коригиращия бюджет, те е, какво се случва с тях? Ще имаме ли истински обещания? Е, за, по повод на нашите изисквания. Какво се случва с 18 милиарда? Говорите ни неща, които не се случват. Явно няма да има изтегляне на средствата в предната част на периода, така както обещахте. И дигиталния пазар, по него по тази точка също нищо не се прави. Всеки економи знае, че нещата не могат да се случат така, както обещават политиците. А също така и вие, господин председател, знаете какво, за какво говоря и знаете какво се случва наистина. Благодаря ви, госпожо Цимер, господин Фараж. Благодаря ви. Много е хубаво, че се виждаме. Днес сме 5 ноември. Знаете, че се празнува много в Англия, защото преди 400 години някой се опита да хвърли парламента във въздуха и да ни унищожи Конституцията. Разбира се, вие подходихте технократично към всички тези въпроси. Не е особено интересно и вие, и колегите ви. Говорите за европейски инициативи, какво ще направите за безработицата, но истината е, че нищо в Евросъюза не се подобрява. 18 години вече, дори 19, се опитвате да потулите критиките, какъвто и да е растежа, той е много анемичен. И виждаме, че същевременно има големи проблеми в средиземноморските държави. Да не говорим, че опозицията е много голяма и тя не е никак лицеприятна. Може би аз съм част от нея. Всъщност, преди три години аз зададох въпроса защо са ви възложили такива задачи и тогава трябваше да платя глоба от 3000 е, евро за това, че съм ви обидил. Но така или иначе, не, нека ви кажа, че и сега, три години по-късно, вие не сте по-легитимен. Няма никаква връзка с обикновените хора. И ето защо мисля, че се задава истинска буря. Третата седмица на месец май до година на европейските избори ще има истински прелом. Но вие можете да спрете всичко това. Достатъчно е открито да признаете, че е необходимо да се проведе свободен, открит референдум във всяка държава членка за това дали вие като институция трябва да съществувате, защото французите и холандците казаха веднъж не. Вие готов ли сте да посрещнете бурята до година или сте готов да дадете легитимност на Европейския съюз? Благодаря. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Средле. Господин председател, е, най-напред, господин Ван Рампой, аз не съм съгласен с вас. Аз не смятам, че финансовата криза е преминала. Вие казахте, вие говорихте за успехи, но в какво всъщност успяхте? Купихте време. Това успяхте. Е, гражданите имат право на яснота. Аз ще се спра само на е, точки 43 и 44 от заключенията. Говори се тук за рекапитализацията на пострадалите банки и това ще е ще попадне под обхвата на единния механизъм за оздравяване. Но финансовия министр Шойбле казва, че не би трябвало да се отделят средства от този фонд за банките и той се основава на свое споразумение с германските социалисти. Тоест, не, няма да се отделят пари на данекоплаците за спасяване на банките. Искаме да знаем в такъв случай как ще финансирате тези банки. Тук се говори за Европейския механизъм за оздравяване. Шойбле и Меркел и е, социалистите са се споразумели да няма е, спасяване на банките чрез данокоплатците. Тоест, е, вие говорите за оздравителен механизъм. Какво смятате да правите? Освен това, говори се за един нов данък от 10% на върху всички депозити. Това е ужасяващо. Това е национализиране на средства. Ние искаме от тази комисия и от този съвет яснота. Гражданите трябва да знаят за какво става дума. Те не бива, не, нямат, нямате право да лъжете гражданите. Освен това, банковият надзор. По, какъв, по какви правила ще се случва този банков надзор? Няма правила. Вие ги отменихте. Имаше някакви правила, но вие ги унищожихте. Какви правила ще е, действат? Базел 3 ли? Но това Базел 3 не са е, правила. Как ще се справите с банковите спекулации, спекуланти? Как ще се дават е, кредити за малките и средни предприятия? Какви правила ще въжат? Кога ще кажете най-накрая, към какви правила ще се придържат банките. А, трябва, правила трябват. Ако искате да имате надзорен механизъм, трябва да помислите за правилата. В момента нищо не сте решили. Вие просто си купихте време и то с парите, с милиардите на данакоплаците. За това данакоплаците с право ще ви накажат на изборите. Grazie. Ora passiamo alle repliche da parte... Благодаря. А сега с отговорите. А първо, заместник председател на комисията, господин Шевкович. Благодаря, господин председател. А, мисля, че мога да се съгласа с всички онези, които ни напомниха, че възстановяването е все още много крехко в моето изказване много ясно заявих, че възстановяването е на лице, но все още то е много крехко, няма място за самодоволство. Обикновено пазарите тръгват нагоре с около 5-6 месеца най-малко след началото на економическото възстановяване. Тоест трябва да се опитаме да консолидираме растежа, който наблюдаваме, да осигуриме по-голяма заетост в Европейския съюз. Всички от вие искате Европейската комисия и страните членки да правят повече от това, което правят. Наистина имаме нужда от нови инструменти, но удивен съм да установя, че вече какъв голям брой страни вече са, да, са, вече са създали а, гаранция младежката гаранция. Това са само 6 сега за сега, но и останалите страни трябва да подготвят тези системи за младежка, схеми за младежки гаранции в рамките на новата многогодишна финансова рамка и те трябва да го направят колкото може по-бързо, по възможност преди началото на следващата година. Разбира се, много важен е въпросът от какви умения ще имаме нужда и какво ни липсва. Е, и това, че ще имаме 8 милиона или повече милиони, 900 хиляди свободни работни места за специалисти в областта на компютърните науки – е, тук стои въпроса как да привличаме квалифицирани кадри от трети страни. Ако ни липсват е, квалифицирани кадри, трябва да видим как да преодолеем е, този недостиг, за да имаме по-висока конкурентоспособност и повече работа за младите. Банковият съюз несъмнено има решаващо значение. Мисля, че октомврийският среща на върха беше особено важна, защото тя посочи, че в спешен порядък трябва да направим крачки, решителни крачки напред, да възстановим доверието, да въведем в употреба новите финансови инструменти и проверките, които ще прави в рамките на своя надзор ЕЦБ. Е, мисля, че това е така да се каже, последното парче от е, е, мозайката за да може да въз... завършим възстановяването на европейската економика и да преодолеем страха, който все още цари в някои части на банковия сектор. И разбира се, трябва да се обърне внимание на призива да се вземат незабавни мерки, призив, който отправят Европейския съвет и парламент и Европейската комисия. Бих искал също така да кажа, че като призоваваме страните, членки да ни помогнат да постигнем критична маса в създаването на финансови инструменти, които ни биха дали възможност много по-решително да финансираме реалната економика и особено да осигуряваме кредити за малките и средни предприятия. Все още има известно колебание, известна предпазливост, която пролича и в разговорите на държавните и правителствени ръководители и се вървим напред обаче с много по-голямо желание и много по-бързо в това отношение. По отношение на европейският семестър и прегледа на годишният растеж в средата на ноември комисията ще излезе с нови предложения. Ще преценим всички плюсове и минуси на европейският семестър през миналата и тази година, за да можем да модернизираме инструментите си и да осигурим по-добро економическо управление. За бюджетите, бюджетите за 2013-2014 година комисията проявява известен оптимизъм. Опитваме се да намерим решение на останалите нерешени проблеми. Мисля, че вече сме близко до постигане на споразумение и с малко повече положително отношение и добра воля ще можем да довършим недоправеното и проблема да бъде решен в най-скоро време. По защитата на личните данни. И тук изпратихме много силен сигнал от името на комисията че доверието между ни с Съединените щати трябва да бъде възстановено. И споразуменият, разговорите обаче по трансатлантическото инвестиционно партньорство трябва да продължат. Това е нещо, което е важно и за едните, и за другите. Е, това е един от европейските приоритети в областта на търговията, стандартизацията. Същевременно работим и по друг въпрос. Защитата на данните, неприкосновеността на личния живот на европейските данни трябва да бъдат гарантирани, европейските граждани трябва да бъдат е, гарантирани. Е, и тук необходима е обща позиция на Европейския съюз по този деликатен въпрос. И последно, във връзка с това каза господин Ван Орден, е, относно административните тежести. Трябва да кажа, че преди Европейския съвет имаше среща между председателя на комисията, министр, британския министър-председател и други, където се обсъдиха новите предложения, с които ще излезе комисията. Искам да ви уверя, че гледаме много сериозно на този въпрос и че е, за да се реши този въпрос, необходимо е много сериозно сътрудничество за е, все още за приложенията за, за упростяване на законодателството са пред Европейският парламент. По отношение на администрацията и на съвета, ние с 5% ще намалим администрацията и е, същевременно европейските служители ще трябва да работят по- повече, по-интензивно и повече. По отношение на размера на администрацията, в никакъв случай не бих искал да сравнявам броя на служителите на комисията с някои министерства или ведомства, примерно в, Великобритания. Благодаря. Благодаря, господин Шевкович. А сега господин Ван Ромпой. Благодаря ви, господин председател. Някой беше казал, че това е Европейски съвет без изненади. Но трябва да кажа, че и някои от реакциите тук като че ли никак не изненадват. Това мога да кажа. Иначе състава на Европейския съвет доста се промени от една година насам но въпреки това някои от вас като че ли отправят едни и същи критики. Това е само политическа забележка. Всъщност самият аз не съм използвал думата предпазлив оптимизъм, както каза колегата. Не, аз изобщо не съм говорил за това. Казах само, че от финансова гледна точка ние имаме наистина криза. Това е и екзистенциална криза, която постепенно се решава, но проблемът е тежък, болният не е излекуван. И именно за това работим толкова активно и краткосрочно, и дългосрочно. Някой от вас казва, да, ма нищо не се реши на този Европейски съвет, само всичко се блокира. Уважаеми дами и господа, надълго и на широко обсъждахме цифровия дневен ред, иновациите, обсъждахме подробно индустрията в отбранителния сектор. Това направихме през месец декември. През февруари също имаме своя дневен ред. Това са средносрочни и дългосрочни проекти. Може би не са толкова вълдушевяващи, но те са много важни. Освен това, ние взехме решения, които са достатъчно ясни. Зададохме срокове, въведохме инструменти и формулирахме стратегии. Нещо, което сме правили неведнъж в различните заседания на Европейския съвет. Така че не съм съгласен, когато се казва не се взеха никакви решения. Това просто не е вярно. В краткосрочен план по изхода от кризата. Комисията направи своето предложение, ние го обсъждаме и мога да ви уверя, че през декември ще се вземе решение. Разбира се, че трябва известно време не може да се взимат толкова важни решения без да се обсъдят, но преди края на годината ние ще сме готови с политическо решение по изхода от кризата и завършването на единния надзор. Започнахме дискусията още през юни 2012 година. Финализирахме политическото действие през месец декември Знаем, че и парламентът взе своите решения. Но както и през юни 2012 година и тук ще кажа, принципно сме решили да създадем инструмент за банков надзор. В миналото никой не ми вярваше. Но имайте предвид, че същото ще се случи и с механизма за оздравяване. Надявам се, че преди то края на този законодателен мандат работата по него ще приключи. Мисля, че така или иначе фонда за оздравяване вече е одобрен. Той беше одобрен на Европейски съвет още преди няколко месеца, през месец юни и сега само повтаряме същия ангажимент. След това – много противоречивата тема за служителите, които работят на договор в европейските институции. Тук имаме основните насоки. Имайте предвид, че тези служители са много важни, но ще вземем решението си през месец декември. Така или иначе се проведе една ползотворна дискусия и ние ще излезем с предложение през месец декември на Европейския съвет. Ако чрез банковия съюз единия надзор, механизма за оздравяване, всички мерки в еврозоната, ако се окаже, че има договорни отношения които противоречат на тези инструменти, то тогава имайте предвид, че въведе ли се всичко това, основното ще бъде изпълнено и аз ще бъда доволен. Ще бъда доволен, че преди края на моя мандат и този на комисията ще сме изпълнили толкова важна стъпка. Нещо, което преди три години се описваше като невъзможно. След това си слушах госпожа Хармс, тя използва думи като скандално и така нататък. Ние разговаряхме с премиера Лета, имайте предвид, че той е много доволен от заключенията на Европейския съюз. времено това са краткосрочни мерки, през декември ще обсъдим оперативните мерки за подсилване на работата на Frontex, инициативата Евросур и други надзорни инициативи. Ако е необходимо, още през декември те отново ще бъдат обсъдени в Европейския съвет. Преминаваме към темата за тайните подслушвания, това, което излезе като новина преди няколко седмици. В този случай канцлера на Германия също трябва да ви кажа, че е много доволна от заключенията на Европейския съвет и не само, че е доволна, тя и допринесе за тях, така че основният засегнат мисля, че е доволен от одобрения текст. И не мисля, че резултата е неудовлетворителен, ако основният засегнат е доволен. Така че всичко трябва да се разглежда в правилните пропорции. Надявам се през ноември да стигнем до съгласие и по МФР. Това е много важно за различните ни проекти, за борбата с безработицата сред младите. Подобно на заместник председателя на комисията съм разочарован, че на ниво държави членки не е направено достатъчно за изпълнението на тези проекти, защото ако МФР се одобри преди края на годината, надявам се, през месец ноември, финансирането може да започне още от 1 януари. Разбира се, това ще бъде и отговорност на литовското председателство. Би трябвало започнатото да се довърши. И в това отношение мога да кажа, че съм предпазлив оптимист. А именно развитието на преговорите по между многогодишната финансова рамка след това. Спомням си <laughs> този, който ме обиди, че приличам на банков чиновник. Сега същия човек ме призовава да предотвратя бурята. Като чили се очаква от мен да се справя с цялата електорална буря. Господин Фараш, ако това беше възможно, щеше да ми е много приятно, но в случая това, което казвате, не ме интересува. Благодаря. Много ви благодаря, господин Ван Румпой. Сега се връщаме към господин Стадлер. Господин Ван Ромпой, е, не, няма да се спра на вашето последно изказване, но ще се спра на следното. Какво представлява, какво трябва да представлява банковия съюз? Какви ще са правилата? Даже и евроскептици като мен искат да има банков съюз, но с ясни правила. Трябва, трябват механизми, да, надзор във всяка администрация е нещо добро, но, на, но по кои критерии ще се случва този надзор? Правилата липсват. Просто правила ни трябват. И вие, и днес не казахте нищо по този въпрос. Да, механизмът чудесно, добре, но а, той няма да постигне никакви резултати ако няма правила. На второ място, откъде ще дойдат средствата за рекапитализ... рекапитализацията на пострадалите банки? Нищо не казахте. Вие не казахте а, нищо за съдбата, бъдещата съдба на пострадалите банки. Факта е изказването, че денакоплаците няма да плащат за пострадали банки, се оказва отново невярно. И това е много тъжно. За това ще ви накажат данъкоплатците. Благодаря, господин Фараш. Господин Майкъл Фараш, а, сега изведнъж ми се ядосахте, но това е хубаво, защото това а, променя обич, обичайните а, а, неща. за, за един надзорен механизъм. Но за какво говорят хората? Лип, няма достатъчно работни места и самото безумие до година да отворим вратите на нашата страна за пришелци от България и Румъния. А, може да игнорирате възможността за референдум, да ме нападате мен и другите евроскептици, но аз ви предупрежда, предупреждавам ви, езика, който използвате вие и вашите колеги, а, няма да даде резултати. Вие седите пред, този, пред това знаме това знаме бе отхвърлено от холандците и французите през 2005 година, вие нямате никаква легитимност. Нека се срещнем на бойното поле през май до година. Благодаря, господин Фараш. Благодаря, господин председател. Благодаря за отговорите на господин Ван Ромпой и на заместник-председателя на комисията. И въпреки това искам да задам следните въпроси. От една страна, господин Шевкович, вие казахте, че се радвате за това, че 6 държави са се присъединили към фонда за младежката безработица, но същото време трябва да се каже, ако искаме фронтлоудинг, искаме изтегляне на средствата в началото на периода, трябва да се каже също така, че това изтегляне ще означава е, средствата, които са изтеглени напред, да бъдат изравнени от средства, които ще трябва да се изплатят в последствие, в края на периода. Т.е. това не са допълнителни средства. Въпросът ми е, какви са гаранциите, че програмата след 2016 година ще продължи да съществува, няма да бъде прекратена. Какви са гаранциите, финансовите гаранции за други инициативи, например финансирането на здраве, опазването на програмата за, за, за, против социалното изключване и други подобни програми. Освен това, въпроса за НСА. Е, има едно неразбирателство при въпроса за това с какво се занимават е, или са се занимавали НСА и британските разле, раз, а, е, разследващи служби. Кой защитава правата на гражданите? Не е ли задача на Европейския съюз ясно да кажем, ние не приемаме подобно, по, по, подобни действия. Не е ли разумно да предложим политическо обежище на Сноуден? Господин Ван Орден. Um, господин председател, исках само да се върна на казаното от господин Шефкович. Мисля, че специалната група за работа на бизнеса свърши наистина отлична работа, но така или иначе, новото е, законодателство трябва да бъде много по-опростено. Необходимо е да се намалят разходите, да се намали броя на служителите, това, което иска господин Камеран, както и други европейски лидери, е един нов Европейски съюз, в който определени правомощия се връщат на ниво държава членка, така че да мислим за най-важното, е именно съживяването на економиката. Не знам дали кризата е свършила – Необходимо е да се види до каква степен Европейският съюз е готов на реформа, защото именно това ще предреши изхода от референдума в Обединеното кралство, а и в други държави и членки, където европейските лидери ще проявят коража да се допитат до гражданите за това какво искат те. Благодаря, госпожа Хармс. Благодаря. Може би в Великобритания ще се обсъжда въпроса за големите тежести, които представлява Европейския съюз. Вероятно тези разговори, тези обсъждания ще се водят в сетето на Лондон но всъщност оттам идва блокирането на банковия съюз. Ако така искате да увеличите заетостта в Великобритания, то това не е честно. Но нещо друго. Реформата на Меркел се посреща с резерви от вашето ръководство. Това бе публикувано в пресата в Австрия и че няма достатъчно средства за вливане в бизнеса. Това се, тази реформа, която предлага Меркел, се окачествява в пресата като антиевропейска. Сега това е огромен проблем. Сега за Сноуден. Сноуден е героя, героя на много европейски млади хора. Той е, е героя за много млади хора в света. От една страна, европейците се учат на гражданска съвест, но факта, че не му се предлага политическо убежище, въпросът е. Въпросът е, че ние не може да го защитим в Европа, но проблем е също така, че не става дискусия по въпроса, а това би било мотив за младите хора да подкрепят европейската идея, като се говори по тези въпроси. Благодаря, госпожа Първанова. А, а, а, господин председател, а, някой от а, Нашите действия създават е, объркване у европейските граждани. Свидетели сме на ксенофобски настроения. Очакваме от вас да бъдете по-силни и по-ефективни в своята работа, защото до година ще бъдат проведени избори. Избори за нашият Европейски парламент. И ние трябва да докажем, че сме ефективни в нашата дейност, но вие е, ни пречите в нашата работа. Вие няма да бъдете избирани на тези избори ние ще бъдем а, избирани. И а, ние имаме партньори. САЩ, а, Китай, Индия. А, а, дори а, а, американската администрация вече не ни смята за стратегически партньор. Те се обръщат към Индия, Русия, Китай и други стратегически партньори. И те така, преди две години много ясно заявиха, когато нашата група се срещна с представители на правителството на Обама, на американската администрация, беше много ясно заявено, че тази економическа криза в Европа вече не е причинена от американската криза, а тя си е чисто европейска криза. Криза на нашите институции, че ние сме отговорни а, за нейното разрешаване. Ние очакваме от вас по-голяма решителност в търсенето на решения, които хората очакват. Благодаря. Господин Гореро, господин Варон, благодаря. Господин Ромпой, вие казахте, че моята реакция не е а, изненада за вас. Но истината е следната. В последно време някои политически групи промениха позициите си, докато социалистите винаги са били последователни. Ние винаги сме били бастион на предсказуемостта в един променящ свят. Всичко, което обаче, обаче е много от това, което съвета прави, противоречи на това, което очакваме. В някои случаи очакваме по-амбициозни стъпки, по-амбициозни действия от страна на съвета и съвместна работа с страните членки, на страните членки. Но трябва да заявим, че винаги би трябвало да е възможно да се съвместят мненията на председателството с желанията на страните членки. Например, по въпросата на иммиграцията. Тук е необходимо да се отделят повече средства за двете агенции, чиято задача е да реагират на административните, на иммигрантските потоци вече създадохме някои стратегически планове за 2014 година. Наистина необходими са ни стратегически планове. Европа се нуждае от добра стратегия по отношение на емиграцията. Необходима ни е стратегия за справяне с проблема за емиграцията. И тази иммиграционна стратегия трябва да има в основата си превенция и споразумение с страните, от които идват емигрантите. Така че да може целият процес да бъде регуляризиран. Вярвам, че един подобен, по-амбициозен подход трябва да почива на координираните усилия между страните членки, съвета, но и с помощта на други заинтересовани страни. Нещо, което ме удивлява във връзка с цифровия дневен ред, е, че програмата Свързване на Европа, известна като Connecting Europe, ще получи по-малко средства. Нейният бюджет е намален. А това противоречи на целите, за които става дума ако говорим за програм, проекта за 4G е, е, комуникации, е, трябва да кажем, че значителна част от европейското население няма достъп до 4G. Особено важно е да има достъп до подобни мрежи. Бяха предложени 400 милиона от комисията, сега вече бюджета за тези цели е намален на 60 милиона, 60 милиона евро. Заместник председателят на комисията спомена, че само 6 страни а, до днес са направили конкретни крачки към създаване на програми за младежката заетост. Това е много важен въпрос за Европейския съюз. Европейския съюз трябва да подкрепи, помогне на младите да си намерят работа. Говорим за нашите ценности. Една от най-добрите програми на Европейския съюз, програмата Еразъм, сега също е застрашена поради липса на финансиране. Някои страни, като Испания, например, вече не отпускат стипендии на студенти по Еразум поради финансовите проблеми, които преживяват. Благодаря ви, господин председател. Като последен оратор бих искала да добавя няколко коментара към дебата. Чухме много критики по въпросите, разглеждани от съвета и председателя му господин Ван Ромпой. Но нека напомня на колегите, няма как да загърбим кризата, а за да се намери решение на кризата ни трябва солидарност, трудни решения по структурните реформи и решителност в действията. През последната година подсилихме институциите си при паричния и економически съюз. Можем скоро да имаме и банков съюз. Освен това, изхождайки от метода на общността, създаваме една здрава основа. Бих искала да призова съвета и комисията с оглед на направеното да създадат повече доверие в системата. Притесняваме факта, че се добавят нови и нови междуправителствени инструменти, които като че ли отслабват доверието в нашата междуобщностна система и за това ви призовавам за повече внимание към нея. Освен това, знаем, че сега, като постепенно излизаме от кризата, съветът се насочва и към дългосрочните въпроси, като цифровия дневен ред, енергетиката, защото там можем да очакваме следващата криза, борбата с протекционизма, програмата WeFit – и много важни теми, като миграцията и външната политика. Господин Ван Румпой, аз не мога да правя предсказания за бъдещето, но нека кажа нещо от моя гледна точка. Вие сте първия председател на Европейския съвет и аз съм убедена, че след две години ще се убедят, че вие сте направили невъзможното, защото бяха поставени цели, те се постигат и мисля, че това създава доверие в системата. Тук трябва да разчитаме на вашата подкрепа. Много благодаря, благодаря на всички, благодаря и на председателя на съвета, както и заместник председателя на комисията.